Good morning, everyone. Добро утро всички. Ще ви помоля да подготвите своите карти за гласуване. Темите, които ни очакват, са много интересни. Надявам се, че всички са в добро настроение и ще можем да постигнем съгласие по повечето неща. Първото гласуване ще се проведе малко по-бавно, за да може всички да подготвят картите си. Ще гласуваме електронно. Ако гласуваме върху устен въпрос за глифозат. Ще ви помоля да гласувате електронно. Гласуването започва. Всички са гласували, надявам се. Край на гласуването. И се приема. Next, next. Следващата част. Следващия доклад е свързан с няколко изменения. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Второто изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, мисля, че се отхвърля. Нека само да проверим. Изменение четвърто гласуваме. Всички са гласували. Край на гласуването. И да, четвърто изменение се отхвърля. Пето отпада, шесто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седем за против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се. Осмо, приема се. Девето, за, против, приема се. Десет, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по целия проект доклад. Ще ви моля да гласувате електронно. Край на гласуването. Приема се. Трябва да гласуваме за мандата. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Следващата точка. Сега гласуваме по доклада за споделяне на усилията. Започваме с компромис А за, против, въздържали се, Отново да гласуваме по А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 и Агри 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 17. За? Против? Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 113 изменение за. Против въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим, добре? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така да видим докъде стигнахме. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Сто за. Това е на 12-та страница в моя списък. Изменение 142 за. на списъка от секретарията. В момента гласуваме по изменение 142. И така, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 141. И 65. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим. Гласувайте, моля. 141. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля, минете няколко страници по-нататък. Доста страници по-нататък. Стигаме до страница 20. Изменение 194. в моя списък това е страница 20. Изменението е 194. Моля, гласувайте. Не, го, не може да го намерите, така ли? Ще ви изчакам, няма проблем. Изменение 194194. 194. You found it? <laughs> Кой се ЕПП? Намерихте ли го? 194. Мадам Айсо, you found you can indicate. It's page 18 in the EPP list. В листа на НЕП това е страница 18. It doesn't fold. I'm instructed, so we have to vote on 194. Не, това изменение не пада, 194, затова ще трябва да го гласуваме. То беше част от альтернативния компромис, който не беше прият. 194. Добре, нека гласуваме за. Против. Приема се. 195. За. Моля, гласувайте против, отхвърля се. Още няколко страници по-нататък отиваме. Компромис С. Чувам, че страница, на която се намира е 30. Компромис С.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 Нека да направим електронна проверка. Изменение 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 246 и 28. Всъщност това е покрито, така ли? Стигаме до Тран 25 и 26. За, против, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 31 за, против, въздържали се, приема се. Двеста петдесет и пето изменение. Две пет пет за. Против въздържали се, отхвърля се. 32. Добре, 32 не гласуваме по него. Стигаме до компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. И малко по-нататък, няколко страници по-нататък, стигаме до ИТРЕ 35. За, против, въздържали се, отхвърля се. Още една страница по-нататък. И 3-1. Изменение и 3-1 за, против, въздържали се. Не виждаме НП. Нека пак да повторим. И 3-1 за, сега против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по изменение И3.1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И3.2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, против, въздържали се, приема се. Агри 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека проверим 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Няколко страници по-нататък. Изменение 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 64. За. Против. Въздържали се. Приема се. И 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 10. За. Против. Нека да направим проверка на Агри 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По 66 няма да гласуваме. Стигаме до Тран 6. За против, въздържали се, приема се. Трам 5. За, против, въздържали се, приема се. Агри 7. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Агри 8. За. Извинявайте, това няма да гласуваме. Още няколко страници по-нататък. Изменение 10 не. И то пада още страници нататък. 94-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 312 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по и 312. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И се отхвърля. Извинявайте, приема се. 99. 99. Against. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да направим проверка, добре? Прогласуваме за Тран 10. Край на гласуването. Приема се. Изменение 100 за против, въздържали се, отхвърля се. И трябва да направим крайно гласуване по доклада с измененията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Доклада се приема. Господин Гебранди, искате ли да вземете думата? Да, госпожо председател. Сега ни предстои едно тежко решение дали да поискаме гласуване за мандата. Като се има предвид обстоятелствата, аз реших да не искам сега да се гласува за мандат, което означава, че бих искал първо да се разгледат нещата в пленарна зала. Благодаря. Следващото гласуване е по определяне на правила за предоставяне на паз... Мадам Gardini, we vote on this. Are you ready? we start with compromise 5. и така, изменение 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. 207-211 за, против, въздържали се, приема се. 208 кой е за, против, въздържали се, приема се. 209 и 10 кой е за, против, въздържали се, да проверим, да проверим. 209 и 210 Край на гласуването. Приема се. Шесто. Кой е за? Против. Да проверим. Изменение шесто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против. Не си вдигнахте ръката. А, кой е за девето? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 221, 222 за, против. Да проверим. 221 и 222. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 225 за. Против. Въздържали се. Приема се. 226 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 227 за. Против въздържали се. Алде не показа как гласува, затова трябва да проверим 227. Край на гласуването. Отхвърля се. 228 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 14. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Аз чакам. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим. Компромис 15. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 230. за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, 235 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се. Да проверим 236. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 237, 8 и 9. Кой е за? тези изменения, против, въздържали се, да проверим. Да проверим тези изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърлят се. 240 за. Против, въздържали се, приема се. 241 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, за, против, въздържали се, приема се. 244-то, втората част, кой е за? Against. Против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, приема се. 254 да проверим. 254 моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 255 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 256 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 257 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 258 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Продължаваме на нататък. 291. Кой е за 291? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим, защото от екара не вдигнаха ръце. 291. Край на гласуването. Отхвърля се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 292 за, против, въздържали се, приема се. 13 и 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 отпада, 295 за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 307 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за. Против, въздържали се, приема се. 317 и 318 за. Против, въздържали се, приема се. 320. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 321 и 322 за, против, въздържали се, приема се. Приемат се. 334 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 335 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 336. Да проверим по 336. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Да проверим 16 изменение. Closed. Adopted. Край на гласуването приема се. 17 за. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, приема се. 349 за, против, въздържали се, отхвърля се. 350 и 351 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, не, 22 за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, да проверим 26-то. 26-то. Гласувайте. Край на гласуването. Не, все още чакам. Проверяваме 26-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 362 за. Против. Въздържали се. Приема се. 363 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 364 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 365 за, против, въздържали се. Не съм сигурна, нека да проверим. 365 моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 366 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Същото мнозинство като преди малко. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 368 и 9 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 371 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. 373. Тези две отпадат, защото са приети в някакъв момент. 374 за, против, въздържали се, Смятам, че е прието, но нека да проверим. 374-то. 374. 374-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 32 и 375 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. И така прелистваме много страници, докато стигнем до изменение 430. Кой е за? 430. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим. 430. The vote is nearly closed. It's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 429. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 431 за? Против? въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 432, 433 за, против, въздържали се, приема се. 434 за, против, въздържали се, отхвърля се. 435 и 436. А, това е в същата поредица. Преминаваме към втори компромис. За, против, въздържали се, приема се. 443 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се. Да проверим. 41. През цялото време си сменяте мнението, когато гласуваме някои изменения на куп. Това се отхвърля. 444 за, против, въздържали се, отхвърля се. 451 и 452 за, против, въздържали се. 451 и 2 да проверим. 451 и 452. Край на гласуването. Приема се. 400... 455. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 445. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. 42. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 43 и 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 и 448. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 449. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 450. Кой е за, против, въздържали се, да проверим 450. Rejected. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 463. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 465. За? Против? Въздържали се? Да проверим. The vote is uh, closed. It's rejected, I think. Yeah. It's rejected. Отхвърля се. 464-то. Кой е за? Против? Въздържали се? 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 466 за, против, въздържали се, отхвърля се. 467 за, против, въздържали се, приема се. 510, who is in favor? Against? Abstentions rejected. 511 in favor. You want to check 510? Let's check 510. Да проверим 510. Край на гласуването. Отхвърля се. 511 за. Против. Съдържали се. Отхвърля се. 513 514 за, против, въздържали се, отхвърля се. 512 за, против, въздържали се, отхвърля се. 515 за, против. Да проверим 515. Край на гласуването. Приема се. 516. Не. 517. За. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 518. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 519. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 520. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 521 и 522 за, против, въздържали се, отхвърля се. 523, 524 за, против, въздържали се, отхвърля се. 525, 526 за, против, въздържали се, отхвърля се. 527 за, против, въздържали се, отхвърля се. 528 за, против, въздържали се, отхвърля се. 529 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 и 530 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Някой иска да проверим ли? 50 и 530. Край на гласуването. Отхвърля се. 531, 532 за. Против въздържали се, отхвърля се, 533 за, против, въздържали се, приема се. Не, на мен не ми беше ясно, така че нека да гласуваме отново 531, 533, 534 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 и 535 за, против, въздържали се, отхвърля се 52 и 536 за, против, въздържали се, отхвърля се 537, 538 за, против, въздържали се, отхвърля се 53, 539 за, против, въздържали се, отхвърля се 54, 540 за, против, въздържали се, отхвърля се 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 541 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 и 542 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 543, 544 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 545 за, против, въздържали се, отхвърля се. 546 за, против, въздържали се, отхвърля се. 547 за, против, въздържали се, отхвърля се. 548, 549 за, против, въздържали се, отхвърля се. 500 550-551 за, против, въздържали се, отхвърля се. 552 за, против, въздържали се, отхвърля се. 553 за, против, въздържали се, отхвърля се. 555-556 за, против, въздържали се, отхвърля се. 554 за, против, въздържали се, отхвърля се. 558-557 за, против, въздържали се, отвърля се. 57, 559, 560 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58, 561 и 562 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59, 563, 564 за, против, въздържали се, отхвърлят. се. 565, 566 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60, 567 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 и 568 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 и 569 за, против, въздържали се, отхвърля се 63, 570 за, против, въздържали се, отхвърля се 571 за, против, въздържали се, приема се. Да видим, да проверим 571. Приема се. 573 за, против, въздържали се, приема се. 572 пада. Добре. 574 за, против, въздържали се, отвърля се. 575, 576 за, против, въздържали се, приема се. 577 за, против, въздържали се, приема се. 578 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 б за, против, въздържали се, приема се. 584 за, против, въздържали се, отхвърля се. 583 за, против, въздържали се, приема се. 585 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отвърля се. 586, 587 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 593 за, против. 593. Повтаря председателката. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 68. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 596. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 597. За, против въздържали се, отхвърля се. 598-599 за, против, въздържали се, приема се. 600 за, против, въздържали се, приема се. 603 за, против, въздържали се, отхвърля се. 602 за, против, въздържали се, приема се. 604 за, против, въздържали се, отхвърля се. 605, 606 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 72 и 73 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 612. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 613. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 614. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 615. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 616. За против, въздържали се, отхвърля се. 617 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 618 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване Бог, 619-625 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 623 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване на блок 624 до 627 за, против, въздържали се, отхвърля се. 628 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 635 за, против, въздържали се, отхвърля се. 637 за, против, въздържали се, отхвърля се. 636 за, против, въздържали се, приема се. 638 за, против, въздържали се. Да направим проверка на 638. Приема се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуване Амбок. 639, след това 86, 640. Виждате Бог. гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. 646 за, против, въздържали се, приема се. 647 за, против, въздържали се, отхвърля се. 648 за, против, въздържали се, отхвърля се. 649, 650 за, против, въздържали се, приема се. 649, 650. Гласувайте. Един глас повече от НП. Приема се. 651 за. Против. Въздържали се. Приема се. 652 за против, въздържали се, отхвърля се. 653 за, против, въздържали се, отхвърля се. 654 за, против, въздържали се, отхвърля се. 655 за, против, въздържали се, отхвърля се. 656 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 660 за, против, въздържали се, отхвърля се блок, гласуване на блок 661 до 664. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 665 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 675 за, против, въздържали се, отхвърля се. 676-677. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуване Бог 678 до 681. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 682-683. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 654 за. Против въздържали се. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 685 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 686 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме Бог, 687, 691 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 692 за, против, въздържали се, отхвърля се. 693 за, против, въздържали се, приема се. 694 за, против, въздържали се, приема се. 695 за, против, въздържали се, отхвърля се. 696 за, против, въздържали се, отхвърля се. 697 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6. Гласуване Бог, 698-702 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 Трудно ми е да се съсредоточа, ако водите разговори помежду си. 100 за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 703, 704 за. Против въздържали се, отхвърля се 705 за, против, въздържали се, приема се 706 за, против, въздържали се, приема се 707 за, против, въздържали се, отхвърля 708 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 и 709 и 710 за, против, въздържали се, отхвърля се. 713 за, против, въздържали се, отхвърля се. 714 за, против, въздържали се, отхвърля се. 715 за, против, въздържали се, отхвърля се. 716, 717, 718 за, против, въздържали се, отхвърля се. 719, 720 21 за против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7. Да проверим 103. Добре. Гласувайте. Приема се. Край на гласуването. Приема се. 722-723 за. Против въздържали се, отвърля се. 724 за, против, въздържали се, отвърля се. 725 за, против. Екаре не показват как са гласували. И така 725 за, против. 725, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 726 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 727 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106 728 729 за. Против въздържали се, приема се. 107 за. Не, тук не гласуваме. Гласуваме 108 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 730 за. Против, въздържали се, отхвърля. 731 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 109 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 110 за против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 732 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме няколко страници напред. 765 за, против, въздържали се, отхвърля се. 766 за, против, въздържали се, приема се. 766 не, гласувахме го. 768, 769 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 770 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 771 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 772 за. Против. Още един път. 772 изменение. 772. Приема се. 773 за. Против. Проверка. Проверяваме 773 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 774 за. Против. Въздържали се отхвърля с 121 за против, въздържали се, приема се. 775 за, против, въздържали се, отхвърля се. 776 за, против, въздържали се, приема се. 778, 778 за, против, въздържали се, отхвърля се. 779 за, против, въздържали се, отхвърля се. 778 за, против,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 785-786 за, против, въздържали се, отхвърля се. 787 за, против, отхвърля се. 788 за, против, въздържали се, отхвърля се. 789 за, против, въздържали се, приема се. 789. Отхвърля се. Преминаваме към 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 791 за. Против въздържали се, отхвърля се. 794 за, против, въздържали се, отхвърля се. 795 за, против, въздържали се, отхвърля се. 796 за, против, въздържали се, приема се. 797 за, против, въздържали се, отхвърля се. 798 за, против, въздържали се, отхвърля се. 799 и 800 и 880 и 801 за, против, въздържали се, отхвърля се. 802, 806 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 802 и 806. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 805 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 132 за. Против. Е, не видях Хекарека гласува. И така, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 133. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 134. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 807. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 135 и 808. За против, въздържали се, отхвърля се 136 и 809 за, против, въздържали се, отхвърля се 137 и 810 за, против, въздържали се, отхвърля се 811 за, против, въздържали се, отхвърля се 812 за, против, въздържали се, отхвърля се 813 за, против, въздържали се, отхвърля се 814 за против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 815 за, против, въздържали се, отхвърля се. 816 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 817 за, против, въздържали се, отхвърля се. 818 за, против, въздържани се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 819 за, против, въздържали се, отхвърля се. 820 за, против, въздържали се, отхвърля се. 821 за, против, въздържали се, отхвърля се. 822 за, против, въздържали се, отхвърля се. 823 и 25 и 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 826, 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 828, 830 за, против, въздържали се, отхвърля се. 829, Извинявайте, да повторим 829 830. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 142 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 831 за. Против. Въздържали се. Приема се. 832 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 833 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 836 и 37 и 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 839 за, против, въздържали се, отхвърля се. 840 за, против, въздържали се, отхвърля се. 841 за, против, въздържали се, отхвърля се. 842 и 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 844 за, против, въздържали се, отхвърля се. 845 за, против, въздържали се, отхвърля се. 846 за, против, въздържали се, отхвърля се. 847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 И така, окончателно гласуване в електронен вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Good. Now we vote on... Uh, Сега нека да гласуваме. По досието за ХИВ, туберкулоза и хепатит С. Are you ready? It's shorter. Готови ли сте? Досието е по-кратко. 34-то изменение за. Против, въздържали се, приема се. 36 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 37 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 40 за. Против, въздържали се, отхвърля се.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 Това беше заедно с 85. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 и 88. 87 и 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Блока пада, стигаме до 11. За, против, въздържали се, приема се. 6. За, против, въздържали се, приема се. 8. За, против, въздържали се, приема се. 9 и 10. За, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приемат се. 13 за, против, въздържали се, пада. Отхвърля се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15. 20 и 21 за, против, въздържали се, приемат се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Имаме устно изменение към изменение 17. Имате ли против да гласувате с устното изменение? Не. В такъв случай, нека да гласуваме по измененото 17-то изменение за. Джина нещо се опитва да ни покаже. За против, въздържали се, приема се. 19. За, против, въздържали се, приема се. 22 и 23 за, против, въздържали се, приемат се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, Приема се. 28 за, против, въздържали се. Приема се. 31 за, против, въздържали се. Приема се. 27 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 28 за. 29 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 32 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 33 за, против, въздържали се. Приема се. И крайното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Immediately will be corrected. I was wondering, is a secret vote? Тък му се чудех дали а, трябва да бъде тайно гласуването. И така, моля, гласувайте. Край на гласуването. И това, този доклад се приема. Това беше. Това беше всичко, колеги. Благодаря много за вашата работа. С това приключваме частта с гласуването. Okay, let's continue our business. I apologize. Колеги, нека да продължим. Съжалявам за закъснението. И така. Последната тема, която ще обсъдим днес, е разглеждане на един проектодоклад. доклад. той е на колегата Гърлинг. Става въпрос за запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности. Поради това веднага давам думата на госпожа Гърлинг. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Всички в комисията знаят за какво става въпрос, затова няма да навлизам в твърде много подробности. Има само някои неща, които искам да спомена. Около 1,3% от а, общите емисии на въглероден диоксид идват от въздушния транспорт. Благодарение на това може да имаме 300 до 700% увеличаване в тези емисии през следващите десетилетия. Затова трябва да се вземат мерки. Разработката на пазарни мерки има за цел да се намалят тези емисии. Това е нещо, което ИКАО разглежда от известно време, няколко години. На 36-то заседание през 2010 година ИКАО се съгласи да имаме въглеродна неутралност до 2020. Три години по-късно се създаде работна група, която да подпомогне постигането на тази цел. На 6 октомври миналата година на 39-та си сесия се, се, се, се прие резолюция 39, която се нарича СИА с цел намаляване на емисиите. Идеята е да се закупуват компенсационни мерки, с които да се компенсират емисиите. Това е свързано с емисиите през 2019-2020. Тази схема има за цел да допълни новите технологии, по-добра операция и целта на сектора от много давна да постигне нулеви емисии, т.е. нетни емисии, равняващи се на 0 до 2050 година. Всички държави членки ще се присъединят към тази схема от самото начало. Такъв е поетия ангажимент. ИКАО трябва да разработи системата, за да може тя да влезе в сила през 2021 година. Това включва и мониторинг и потвърждаване на емисиите. Трябва да се види какво е нивото в момента на емисиите и какво трябва да се направи, за да може схемата да се изпълнява на местно ниво. Схемата ще се развие през три фази. Първата фаза 36 държави ще участват в схемата на доброволна основа. От 27 година до 35 година, с изключение на държавите членки с минимална авиационна активност, всички други държави са длъжни да участват. Около 80% от емисиите над нивото за 2020 година ще могат да бъдат компенсирани между 2022 година и 2035 година. В споразумението е записано, че ще има преглед на всеки няколко години, за да може да се съобразим с изискването на Конвенцията за измененията в климата и споразумението от Париж. Тук трябва да се има предвид въздействието на авиацията върху климатичните изменения. За да може да улесни това, Европейския съюз увеличи своите мерки, за да обхваща всички полети, които излитат и влизат в Европейския съюз. Това съответства на нашето законодателство, както потвърди съда, но някои страни, трети страни казаха, че това ще влуши търговските ни взаимоотношения и поради тази причина с цел да подпомогнем разработването на международна схема от ИКАО, ние решихме да, представ... да прекратим временно действие на нашата схема. Тази дерогация ще спре да се прилага и ще започнем да работим по така наречения СНАП, пак от 2008 година. Комисията се съгласи с това, което казва Ти КАО и се съгласи да запази несъществуващите дерогации след 2016 година. След това вече ще имаме преглед от страна на комисията. Вече не е оказано кога точно ще се случи това. От ИКАО имаме много голяма яснота по отношение на механизма, който е необходим, както и е ясно как точно ще участват третите страни. В предложението също така е заложено постигане на бързо съгласие между съзаконодателите, парламента и съвета в идеалния вариант преди края на тази година, за да може да има правна сигурност, яснота и спазване на законодателството на Европейския съюз във връзка с тези ограничения. Какво се казва в моя проект доклад? Аз съм съгласна с комисията по отношение на предлагания от тях подход. Мисля, че е съвсем правилно да дадем възможност нещата да бъдат изпълнени. Също време обаче ми се струва, че трябва да има затягане на условията във връзка с това изпълнение и всъщност това е отразено в моя доклад. Първо, за да може да има съответствие с съществуващото законодателство, аз вярвам, че дерогацията трябва да бъде ограничена в времето и трябва да приключи преди 1 януари 2021 година. Също така смятам, че е необходимо да имаме дата за публикуване 2019 година 1 януари за доклада на комисията за изпълнението. Наистина тук трябва да се обвързи нещата с времеви срок. Освен това, комисията трябва да излезе с навременни предложения за изпълнението, т.е. трябва да получим дата за доклада и за последващите предложения. Сега да преминем към самия доклад. В него се определят изискванията във връзка с такова законодателство на Европейския съюз за в бъдеще, мисля, че трябва да бъдат определени и основните технически елементи. Не можем да ги оставим недефинирани. Трябва да се разгледат нещата във връзка с схемата за търговия с емисии. Според мен, ние не трябва да се оказваме в позиция, в която отслабваме настоящата си позиция – Тоест, трябва да продължим с схемата за търговия с емисии за вяса такава каквато е. И се надяваме, че ще имаме най-малко толкова економия на въглеродни емисии. Освен това, освен да оцени ефективността, ние трябва да направим оценка в доклада и на участието на трети страни. Също така трябва да видим какви ще са методите за справяне с неспазването. Трябва да се да имаме прозрачност, стандарти за мониторинг и верификация, за да можем да се справим с всички тези въпроси. Доклада трябва да позволи на съзаконодателите да видят, че се спазват екологичните стандарти на схемата за търговия с емисии. Аз наистина се притеснявам за това. Знам, че много от членовете на комисията, които присъстваха заедно с мен на посещението до ИКАО миналата година, знаят, че имахме сериозни проблеми с това да получим информация от ИКАО, особено по отношение на техническия комитет. Там има споразумение за непредоставяне на информация и като наблюдател Европейския съюз няма право да знае какво изобщо се случва в тези заседания, защото участниците са подписали, че няма да дава тази информация на когото и е да било. И тук нещата са малко сложни, защото точно там се определят технически стандарти и това ни поставя в едно доста трудно положение. Струва ми се, че това трябва да бъде разгледано в доклада и това съм направила заедно с някои колеги. За мен ключово е да има прозрачност. Бих искала да разгледам и темата за това, Курсия да може да предостави съответните економии по отношение на въглеродните емисии. Курсия използва много по-гъвкави методи от тези, които в момента се използват в схемата за търговия с емисии за авиацията. Те използват модел на изразходваното гориво, докато по нашата схема ние искаме всъщност да ни се предоставя информация за реално използваното гориво, което е нещо, което може да бъде направено без проблеми. По отношение на прозрачността, нещата предстои да бъдат финализирани, но според мен това трябва да бъде потвърдено, ако искаме да продължим да работим с по-голяма прозрачност и поради тази причина да имаме по-голяма увереност, че ще можем да получим търсените резултати. Във връзка с альтернативните горива, нашата схема изисква да се прави реален мониторинг на използваните горива, което се прави на ниво летище Курсия не изисква това към момента, така че, като се има пред, че альтернативните горива са нещо много важно за ИКАО в техния пакет мерки, според мен е необходимо ние да поискаме по-голяма прозрачност и различен механизъм за докладване. Във връзка с регистъра, при нас има един публично достъпен регистър, това обаче не е така по предложението за курсия, така че и тук предвиждам, че ще имаме определени трудности. И накрая остава проблема, че за нас схемата за търговия с емисии е много лесна, защото се основава на европейското право, а курсия се основава на международни споразумения и поради тази причина трябва да сме сигурни, че разликите трябва да работят в наша полза, не да ни пречат. И така. Наистина остава въпроса с разликите. Сега се разработват правилата за МРВ и идеята е ИКАО да имат а, готово предложение, което да бъде разгледано на съвета през месец септември. Надяваме се, че тогава това ще бъде прието. Казваме, че до есента ще имаме по-ясна идея какво точно ще се предложи от ИКАО в тази област. И надявам се, че ние в пленарна зала тук ще можем да гласуваме по моя доклад горе-долу по същото време, което означава, че имаме малко проблеми с времевите срокове, но вярвам, че колегите ще се съгласят, че е добре да следваме като време процеса на ИКАО. Това е което искам да кажа. Мога да кажа още много, но ще приключа и ще дам думата на колегите. Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Лизе от докладците в Сянка. Благодаря на госпожа Гърлинг за нейния проект доклад. Въздухоплаването е нещо много важно и от економическа гледна точка, както и за всички нас. Това е <clears throat> един сектор, който е много важен, но понякога, за съжаление, самолетите отделят много големи количества въглероден двуокис в атмосферата. 129 са държавите, които са присъединили към Парижкото споразумение. Ам, като не говоря за Китай и Съединените щати, говоря за останалите, които са водещи, водещи и необходимо е тук да имаме предвид, че говорим и за острови, за държави като Ирландия, Унгария, Финландия, Сингапур и Швеция. Ако някой а, каже, че Унгария, Финландия, Ирландия и Сингапур а, и Швеция и още други 24 държави нямат толкова много емисии, е добре да сме малко по-щедри и да не налагаме същите изисквания каквито налагаме върху другите държави членки. 129 държави плюс индустриалните държави и отделят големи количества въглероден двуокисъл в атмосферата. Имаме много важна задача пред себе си. Парламента през октомври миналата година, когато беше готово предложението на ИКАО за Корсия, се стигна до едно разочарование, защото ние не сме доволни. Трябва ясно да се посочи този аспект – Води се дискусия и не трябва да се връщаме към ЕС и към схемата с търговия с еници на Европейския съюз. Мога да кажа, че обхвата, който беше определен при няколко години, обхващаше економически и политически аспекти. Ако не приемем предложението, нещата ще останат такива, каквито си си, но това ще е неразумно. Процесът поне отправен в правилната посока и в ИКАО се отбелязва някакъв напредък. Това трябва да се вземе предвид. За това подкрепям предложението на Джуди Гърлинг, което почива на предложението на комисията, но малко по-уточнено като е, дерогацията да се е, удължи до 2020 година, е, не да има неограничено удължаване или клас за преразглеждане, а просто да има удължаване до 2020 година. Трябва по-прецизно да формулираме какво точно очакваме и при какви условия сме готови през 2020 година да сложим край, а не отново да ам, пускаме хронометъра. Ам, Докладчик посочи този механизъм за мониторинг, доклад и верификация. Нещата могат да се променят в следващите години. Знаете какво се случва в Съединените щати. 90% от индустриалните страни ем, са заявили своето участие, защо да не бъдат привлечени към СТЕ. Компенсациите. Това е, представлява една котия на Пандора. Трябва да се види какво се случва за стоманодобивната индустрия. Премахваме тези, тази възможност за компенсиране. а пък за авиацията се залага като изискване. Така, казвам отново, ограничението ще е до 2020 година, а след това ам, какво ще се случи, какво ще бъде извадено от междуконтиненталните полети. Предложението ще въжи за Европейския съюз и то в дългосрочен план. Европейския парламент изложи своята позиция в доклада на Дънкън след 2020 година да се включи и авиацията, като прага се, прага се адаптира и като се включат емисиите от авиацията. В рамките на Европа става въпрос и за конкурентоспособността. СТЕ взима предвид това и ако авиацията не се включи, тогава се получава изкривяване на пазара за сметка на железопътния транспорт трябва да проверим нещата, а не да кажем не, не сме съгласни, защото няма да има споразумение. Ако съвета и комисията не направят нещо, няма как да постигнем съгласие. Имаме едно предложение, което беше заложено от НП в доклада Дънкън и аз се придържам към това предложение. Ако въздухоплаването бъде натоварено малко повече, то тогава стоманодобивната индустрия, останалите, които са под натиск, имат нужда от ам, подкрепа, за да няма изместване на производството, трябва да предприемем нещо. Отворен съм за разговори с останалите а, колеги, но тук трябва да има по-добро разпределяне на натоварването между авиацията и останалите а, индустрии, за да няма изтичане на въглеродни емисии и изместване на производството. Ако премахнем СТЕ, то тогава Европейския съюз няма да постигне целите си от е, заложени в Парижкото споразумение. Никой не може да е, изисква от нас да приемем нещо, което е, не е свързано с тези 40%, които са заложени в Парижкото споразумение. Благодаря ви. Благодаря. Господин Тарас. Um, thank... Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на господин Лизе за документите до, за усилията до сега. Ще се спра на резервите на ЕСИД, свързани с Корсия. Говорим за един отрасъл, който допринася за отделянето на големи количества парникови газове. Международната авиация ще се увеличи 4 пъти до 2050 година като рискува се да се подкопаят европейските усилия да се постигнат целите от Парижкото споразумение. Трябва нивата на амбиция да се запазят, що се отнася до Корсия и ангажиментите да бъдат запазени такива, каквито са заложени в СТЕ. Аз, останалите и докладчика посетихме и као миналата година. Там остават с усещането, че е постигнато споразумение, но има много големи въпроси, свързани с нивото на амбицията и с изпълнението. Корсия, е, за разлика от СТЕ, не насърчава намаляването на емисии. Това е пож от 2020 на нататък се цели ниско, постигне на ниско въглеродна индустрия, но какво ще стане с нивата от преди 2020? Разбираме защо трябва да има компенсиране и то да залегне в ядрото на предложението. Въздухоплаването, за разлика от другите видове е, транспорт, е, не може да намали значително нивата си на е, отделените емисии. Правят се, разбира се, някакви усилия, за да се подобри качеството на двигателите в гражданската авиация но няма как да говорим за значително намаляване на емисиите, що се отнася до въздухоплаването. Трябва да се види по какъв начин компенсирането може да бъде измерено по ефективен начин. Все още не са публикувани правила за определене на, критери... на критериите за компенсирането и както докладчика каза, процесът за определене на тези правила не е прозрачен и не е публично достъпен няма и европейски представител, който да участва в дискусиите. Трябва да си направим полуки от други области, в които индустрията контролира процеса. Трябва да надградим работата на е, комисията ЕМИС. Там стана ясно, че където има недостатъчен вътрешен е, контрол, индустрията има карт бланш да определя правилата и тези правила не винаги са в интерес на обществото. Авиационната промишленост трябва да бъде представена, разбира се, но не трябва да определя какво трябва да се направи за намаляване на емисиите от въздухоплаването трябва в ИКАО да, и, да се дава възможност гражданското общество да упражнява контрол. Когато говорим за... Това е важно, когато говорим за ефективно компенсиране на емисиите. ООН има механизъм за свързан с компенсиране и там се достига 37% за периода 2013 до 2030. Ако решенията се взимат на ИКАО по метода на ООН за механизма за намаляване на емисиите, тогава може да има някакви гаранции за компенсираното. Не трябва да се разводняват амбициите за вътрешноконтиненталните полети, не трябва да се намаляват усилията за постигане на целите за декарбонизирането. Необходими са допълнителни мерки, които да се отнасят и до другите сектори. Изпълнението на Парижкото споразумение е много важно и изменянето на сегашното законодателство – по отношение на въздухоплаването може да се основава само на глобална а, мярка, а, основаваща се на а, пазара. В този доклад трябва да кажем, а, че се съдържа а, текст, който е в нарушение на резолюцията, която сме приели. Ние ще се концентрираме върху амбициите си и най-вече върху качеството на компенсирането, което се цели. Благодаря ви. Сега господин Гербранди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на Джуди Гърлинг, нашия докладчик. Текстът ти е много добър. Можем да работим по него от сега нататък. Тази сутрин се събудих с новината, че Европейската стоманодобивна индустрия е изпратила писмо до някои министри, може би и до нас, в което се посочва, че те се ангажират с целите свързани с климата, но СЕТЕ, както се обсъжда сега, отива прекалено далеч за стоманодобивната индустрия. Да, климатичните политики са важни, но явно не толкова за стоманодобивната индустрия. За циментовата индустрия, например, да. За а, средствата за наторяване, да. Ние винаги говорим, много сме. А, а, а, говорим за това колко е важен климата. На думи да, но стоманодобивната индустрия казва, това не се отнася до нас. И едно дете ще разбере, че ако промишлените отрасли излагат такива аргументи, няма да могат да бъдат постигнат целите, нито и в Парижкото споразумение, нито и целите, които сме си заложили тук в Европейския съюз. Това няма да е възможно и трябва да направим нещо. Ако се придържаме към тези 1,5 градуса от Парижкото споразумение, имаме 4 години на разположение. А във въздухоплаването се говори и за, за неутралност по отношение на карбонизацията. Въобще не говорят за намаляване на нивото на карбонизацията. Много внимателно се отнасям към споразумението на ИКАО в а, Монтреал. Има много въпроси, които все още са отворени и смятам, че Джули с право каза, че е избрала един предпазив подход, що се отнася до ИКАО. Има някои въпроси, които бях повдигнати от останалите. Ще попитам и аз. Какво се случва сега в рамките на ИКАО? По какъв начин изпълнението на Курсия се осъществява, какво е състоянието на нещата в момента, когато говорим за международна схема за мониторинг към докладване и а, верификация. Това са все неща, които са много важни. Себдан спомена някои данни, които са невероятни и стъпват на предишните схеми за компенсиране на ООН. Комисията трябва да даде по-голяма яснота за това какво се случва в момента не само на ниво ИКАО, но и на национално ниво между, между всичките страни, които са поели ангажимент. Какво правят от дома, от дома си? Изготвят ли национално законодателство така, че курсия да стане факт? По какъв начин ще бъдат премахнати резервите на някои правителства, като тези на Китай, защото се отнася до неутралните економики по отношение на а, въглеродните емисии. Съмнявам се в това, което предлага и прави ИКАО. Трябва да продължим с оказването на натиск върху тях. Благодаря, госпожа Келиони. Благодаря, puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Kirlingille hänen työstään. Благодаря, госпожо Герлинг, за свършената работа. Досието е много важно. Авиацията бележи непрекъснат ръст и затова емисиите имат силно въздействие. Има връзка с пазара за биогорива и неговото бъдещо развитие. Въпросът е, е и от е, социално значение. Как е, ще успеем да развием нашите фрагментирани транспортни системи? Ние трябва да се движим към мултимодалния модел, така че да се ограничи потребността от транспорт. Тенденцията обаче е тъкмо обратната във въздухоплаването и морския транспорт и се притеснявам от това, което ни казват от железниците. Тежкотоварните превози не се, се осъществяват вече в по-малка степен от железниците. Мултимодалният транспорт става все по-малко използван. Що се отнася до ИКАО, имаме очаквания и ни се иска тази организация да предложи решения. След като веднъж вземем решение в нашата комисия за емисиите в морския транспорт, е, ние определяме цели, според които Европейският съюз е, ще предприеме мерки, освен ако няма сериозен напредък до 2020 година. Готова съм да обсъдя подобна позиция за международното въздухоплаване. Защото ако не успеем да вземем решение в краткосрочен план, няма да успеем да съкратим а, емисиите, какъвто ангажимент сме поели в а, споразумението от а, Париж. Възоснова на доклада Гърлинг в мен възникнаха няколко идеи. Платформа за споделяне на положителен опит, за нови идеи. И идеи за стимулиране на ниско въглеродни дейности. Практиките съществуват, но те не се споделят. Продажбата на определени квоти и кредити е въпрос, който трябва да се обсъжда. Ако средствата се, ако ще харчим средства, това трябва да бъде за инвестиции в енергийна ефективност и за създаване на по-низко въглероден модел за транспортния сектор. Искам да привлеча вниманието ви върху факта, че в Европейския съюз има много мерки, които могат да ни помогнат да намалим емисиите. Можем, например, да изпълняваме политиката единно небе с по-бързи темпове. Разпокъсаността на европейското небе води до увеличаване на емисиите. И се надявам, че Европейския съюз ще положи активни усилия в тази насока, въпреки че това не е в правомощията на Енди. Благодаря, господин Ейкхолд. В залата има консенсус, което е хубаво, тъй като парламента трябва да има и ясна позиция. Няколко думи по въпроси, които за мен са много важни. Ние се ние говорим все едно, че е, споразумението се приема от всички, но някои големи страни е, има страни, които им не са съгласни. Страни като Китай, Русия, Бразилия. Какво означава това? Би било логично да чуем от комисията как оценява тази ситуация, тъй като е много важно, за да знаем какво можем да очакваме от Курсия, ако Курсия съществува, но големите държави не са съгласни с целите, тогава а, Курсия е просто инструмент а, за реализация на не особено амбициозни цели, така че бих искал да чуя мнението на комисията преди да започнем работа по европейското решение. Благодаря на госпожа Гърлинг за това, което а, прие от доклада Дънкън. Като зелени бихме искали да постигнем повече. Вътре в Европейския съюз не може да има изместване на въглерода, така че можем да приемем по-широко по-широки тръжни продажби. След 2020 година знаем, че Европа трябва да предприеме собствени стъпки. Това означава изпълнение на Курсия в системата за търговия с емисии. Това е нашето предложение, защото не смятаме, че има нужда отново срока да спре да тече, да осъзнаем, че а, ИКАО не постига достатъчно резултати. А, мисля, че в този преглед можем да предприеме мерки. Сега по темата за НСЕО. Радвам се, че докладчикът отново повдига този въпрос, но малко се дразня на комисията. Говорихме за въздействието на авиацията върху емисиите. Това беше извадено от преговорите през 2008 година и комисията обеща доклад. Знаем, че въздействието на а, авиацията е много, е двойно по-голямо, ако не отчетаем, ако не отчетем въглеродния двуокис. Кога нищо не предлагате, радвам се, че ще използваме мултипликационния ефект, за да обхванем пълният пълното въздействие на авиацията, но комисията трябва да започне да изпълнява обещанията дадени през 2008 година. Госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за проекто доклада. Очевидно, аз не мога да не се съглася с желанието за намаляване на емисиите на парникови газове, особено от въздухоплаването. Съгласна съм с казаното за емисиите от азот и други. Но групата ни е против включването на въздухоплаването в системата с търговия с емисии. Това би било посегателство срещу правомощията на ИКАО. Ние не сме против ам, пазарен механизъм, за глобален пазарен механизъм, но на Европейския съюз е този, който трябва да взима едностранно решение. А, секторът на въздухоплаването се характеризира с а, жестока конкуренция. Нашите авиокомпании се конкурират с авиокомпании извън Европейския съюз. Не съм съгласна с, с желанието за тръжна продажба на 50% от квотите, с желанието да се намали количеството а, квоти. Същото и за програмираният край на безплатните квоти и задължението да се публикуват предоставените квоти. Що се отнася до тръжната продажба на квоти, държавите членки са тези, които трябва да решат дали да го направят с оглед на климатичните промени в Европа и третите страни. Освен това съм против използването на делегирани актове за тръжна продажба и накрая с някои, някои пасажи като че ли искат да определят методите на работа на ИКАО. Това става дума за орган на ООН, т.е. не по-малко легитимен, отколкото Европейския съюз, ако не е и е по-легитимен. Благодаря. Благодаря. С това изчерпахме списъка на докладчите в сянка. А... Госпожа Фостер има думата. Много интересен дебат до сега, но аз мисля, че ние не трябва да губим представа за реалността, тъй като няма система за търговия с емисии за въздухоплаването, с която да се съобразят трети страни, освен ако не разработим глобална система. Така че всъщност ние не сме в състояние е, и очевидно трябва да направим така, че срокът да спре да тече. Някои от измененията са твърде предписващи и трябва да оставим и КАО да си върши работата. Нека, нека да видим. Нека да им предоставим няколко години, за да разработят а, план. А, това, което правим в момента е нереалистично и няма да даде резултат. Има 191 страни, членуващи в ИКАО и въпреки, че Европейския съюз е мощен Бог, и сме много напред, да не забравяме, че има още 161 страни, чието, чието мнение трябва да се отчете. Ако не го отчетем и ако не постигнем някаква резолюция, просто няма да има глобална схема и няма да успеем да наложим европейска система за търговия с емисии върху други авиокомпании, тъй като ние не успяхме да го направим за себе си, затова се обърнахме към Микао, за да видим как да продължим напред. Още няколко коментара. Да, много е хубаво да се говори за протоколите на ИКЕО. Ако някой опита това, няма да успее да направи нищо друго. ИКАО е това, което е. И е много важно да имаме добър диалог чрез комисията. Подкрепям предложението на комисията и подкрепям извършената от комисаря дейност. Мисля, че тя представлява Европейския съюз много добре нека да бъдем предпазливи и по отношение на приходите. Много е. Не можем да смятаме, че не можем да взимаме приходи от самите авиокомпании. Аз мисля, че трябва да има защита. Всяко, всички до приходи на държавите членки трябва да се защитят и да се насочат към сектора, за да може той да се развива в бъдеще и трябва да има отчетност за използването на тези средства. И най-сетне, няма смисъл да се надяваме, че ще рециклираме тази система за търговия с емисии. Може би тази парламентарна комисия иска точно това, но в крайна сметка няма да има никаква система. Обединеното кралство след няколко години няма да бъде тук, ще бъдем трета страна, но искам да кажа на депутатите, които ще останат, да бъдат предпазливи и да внимават какво си пожелават, тъй като имаме възможност да постигнем договорена позиция, в това число Китай, САЩ и други страни. Това е и последният ми коментар е, че ние се обърнахме към ИКАО, защото различни групи в транспортната комисия решиха, че това е най-добрият метод, тъй като до никъде не бяхме стигнали. Отчитаме и признаваме свършното господин Лизе, но, но трябва да бъдем по-прагматични, да ги оставим в Монреал да си вършат работата и е, да се надяваме, че в някакъв момент в бъдещето ще се стигне до решение. Сега думата има Европейската комисия е госпожа Граф. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Гърлинг за проекта за доклада. Благодаря и за положените усилия да се включат всички елементи на въздухоплаването в този доклад. Очевидно в на доклада Дънкан за преразглеждане на системата за търгови с мисии. Благодаря на докладчите в Сянка. Както знаете, предложението на комисията е след приемането от ИКЕО, от ИКАО на е, резолюция за Курсия въпреки че е, не, е, че не съответства на амбициите на Европейския съюз. Това беше положителна стъпка. Първа стъпка, е, която не може да не се приветства, още повече е, след приемането на споразумението в Париж и в светлината на непрекъснатото увеличаване на емисиите от въздушния трафик. Но както беше споменато тук, приемането на резолюцията беше само първа стъпка и сега трябва да бъде допълнена от най-различни елементи. Те ще бъдат много важни, за да се даде оценка на ефективността на схемата. Говоря за правилника, който се договаря в момента в ИКАО. Той ще има решаващо значение за целостта и ефективността на системата. Говорим за наблюдение, отчетност и проверка, говорим за регистри, за необходимостта от избягване на двойно отчитане. И това е много важно. Прозрачността ще бъде ключово значение, както знаем, при функционирането на системата. И това има значение за всички елементи, които споменах. И това е посланието, което излъчваме много активно, що се отнася до преговорите в Мореал. Те продължават. Те продължават на експертно ниво скоро ще започнат да се водят на по-политическо ниво. Не можем да не отчетем, че е постигнат напредък в някои сериозни аспекти. Има обаче много важни за нас аспекти, които са нерешени и представляват потенциално предизвикателство, така че като Европа трябва да и. Е, изпрати много ясно послание за качеството е, на компенсациите. На настоящия етап е трудно да съставим точна представа за позициите на ключовите партньори в тази система, тъй като дискусиите се водят на експертно ниво. Някой не казва, някои не казват нищо, като Китай. Те имат свои цели и поставят под въпрос легитимността на Икея, други изразяват ясно мнението си и те успорват ролята на ИКАО като форум, на който да се обсъжда. И освен това имат много ясни категорични мнения за биогоривата. Така че ще трябва да почакаме да видим дали тези страни ще възприемат това във вътрешното законодателство. По всяка вероятност ще почакат преговорния процес да приключи и това ще е времето, което ще ни е необходимо, за да разберем дали тези страни ще спазят поетите в Мореал обещания. И така, два са аспектите, правилника изпълнение на вътрешно ниво. предложението на Европейската комисия отчита този контекст и за да улесним работата на ИКЕО, решихме да разширим ограничения обхват, така че следваме същия подход като този преди събранието, т.е. срока да спре да тече и предлагаме да се направи преглед след като имаме яснота за изпълнението на курсия. Това са двете стъпки, които предлагаме Искам само да подчертая един много важен елемент. Всички сме наясно с него, но за нас е много важен. Това е необходимостта. Предложението да се приеме много бързо. Както знаем, ако то не се приема, ако не се приеме в съответния срок, ние автоматично ще се върнем към пълния обхват – с всички проистичащи от това последици за процеса в ИКАО. Така че комисията е готова да улесни бързото приемане на предложението с вас и със съвета, за да може да се приеме Второ, сегашната дерогация в съчетание с прегледа би трябвало да даде възможност на Европейския съюз да се справи с ситуацията, улесняване на международния процес и в тази светлина, след като сме наясно с резултата, да подготвим прегледа, в това число връзката с полети вътре в Европейския съюз. И разбира се, ще имаме нужда от оценка и да анализираме възможностите за ограничаване на емисиите вътре в Европейския съюз, като разбира се, спазваме целите за 2000, до 2030 година. Тук само ще кажа, че смятаме, че трябва да се избегне връщане към пълния обхват няма да ни помогне да постигнем желаните резултати, ще ни постави в много трудна ситуация по време на прегледа. Да не забравяме, винаги можем да променим характеристиките в, при подготовката на прегледа. И в този контекст приветстваме измененията, чиято цел е да се осигури по-добра рамка на прегледа. Смятаме, че това е правилния подход към бъдещия режим. И освен това смятаме, че огромната част от правилата за период след 2020 година трябва да бъдат разгледани след по време на следващия преглед. трябва да осигурим предвидимост за операторите и да спазим целите 2030 година. Ще спра до тук и разбира се, сме готови да продължим дискусията с вас по всички аспекти на доклада. Благодаря. Мадам Гърлинг. Госпожо Гърлинг, давам ви съвсем малко време. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че като се има предвид колко е часа, няма да премина през внимателно написаните от мен бележки за всичко, което казаха колегите. Ще кажа само, че работи много добре с докладчиците в Сянка и поради тази причина предвиждам, че сътрудничеството ни ще продължи да бъде добро. Мисля, че има проблеми, свързани с курсия. И не виждам альтернатива, освен подхода, който аз изложих. Единствения, единствената друга альтернатива е, е да обърнем гръб и да е, се справим единствено и само на нашия вариант. Радвам се, че никой не предлага това като възможност. Мисля, че ИКАО трябва да разгледат като изключително положителна стъпка от страна на Европейския съюз. Факта, е, че имаме желание да работим с системата, която те предлагат. Това, което обаче ние искаме да видим е малко повече амбиция и прозрачност, така че вярвам, че заедно вървим в правилната посока. Очаквам с нетърпение да видя какви изменения ще предложат колегите. Председателката благодаря. С това можем да приключим дебата. Нека само да ви напомня какъв е срока за внасяне на изменения. 7 юни 11 часа и на 11 юли ще разгледаме нещата. Това беше всичко за днес. Благодаря, че участвахте а, в това заседание.